Państwa, kwadrans akademicki minął, ale oczywiście zapewne zostało zauważone moje... I така, а, имаме 15 минути закъснение. Това е академичният четвърт час. Аз също закъснях но а, съжалявам, тъй като трябваше да се раздадат награди на лица, допринесли за развитието на селското стопанство, т.е. на иноватори в областта на селското стопанство. Беше много интересно, много приятно и за това закъснях днес. А при всички случаи си Знаех, че обикновено понеделник е, започваме с известно за закъснение. Нашето заседание днес е, е, ще бъде академично само по себе си и затова и с, си позволиха академично закъснение. Така, до тук беше. А, имаме превод, както обикновено. Не виждам какво има да се каже по въпроса. може, може да се слуша и нашето заседание по интернет. Е, предлагам ви да приемеме протокол от 24 септември. А сега ще продължиме с ОСП след 2020 година. Става дума за предложение направено от Европейската комисия. Тематичното отдел заедно с нашата комисия подготвиха този семинар. Знаете, че ОСП след 2020 година е тема, която се обсъжда от месеци вече, тема, която набира много повече скорост. Нашите докладчици работят по конкретни предложения следствие на законодателните промени, предложени от Европейската комисия. Нашият семинар се, на, се нарича ОСП след 2020 година оценка на законодателните предложения на Европейската комисия. Сред нас има много известни експерти. Ще ви ги представя след малко. А, също така и слушахме много анализи, много проучвания, включително и миналата седмица на 8 октомври. И обсъдихме и новите правила свързани с конкуренцията и конкурентоспособността след 2020 година. Днес ще разгледаме по-отблизо стратегическите планове и също така бъдещето на а, общото, ор, общата организация на селскостопанските пазари. А, също така начин по който ще бъдат постигнати целите, които си поставя Европейския съюз и новите методи. Нашият правдокладчик ще бъде Емил Ериевич от университета в Любляна. Добре дошъл сред нас. Второ, ще бъдат помощите по ОСП след 2020 година, оценка на преките плащания и намесата на Европейския съюз в светлината на предизвикателствата, пред които сме изправени от гледна точка на околната среда. Нашият експерт е от университета от Венинген, Нидерландия, а третото част ще, ще бъде посветена на отраслов подход след 2020 година и евентуалните възможности за подобряване стойностните вериги. Господин Алказарате е от Националния испански комитет по изследвания. Всеки от нашите експерти ще разполага с 10 до 15 минути. След това ще изслушаме нашите докладчици Еранс Мюлер и Андрия. И след този пръв кръг на въпроси и отговори ще можем да задаваме въпроси на нашите експерти, а след това нашите експерти ще отговорят на зададените въпроси. Госпожа Агилера иска думата. Добър ден на всички. Господин председател, исках да се позова на следното днес е Международният ден посветен на жената в селското стопанство, така че ние не, не можем да не отбележиме тази, тази дата, защото жените са играят огромно значение за развитието на селското стопанство и селските райони. За това аз исках да спомена това в началото на нашето заседание. Защото ние, моята политическа група, би искала е, ОСП и селското стопанство да включват и ролята на жената, да, жената да бъде ключова фигура. За това а, е, затова взех думата в началото на това заседание, за да отбележа тази важна дата. Просто не можехме да не отбележиме и да не споменеме тази важна дата, този важен момент за селското стопонство като цяло. Благодаря, госпожо Агилера. Благодаря за това, че споменахте това аз а, всъщност ви казах, че раздадахме награди, беше за, седа, за заседание организирано от Кожека и а, там също а, наблегнахме на а, този аспект. Благодаря ви за това, че а, ни го припомнихте. Бихме искали да, удълж, да от, отдадем дължимото на жените от селското а, стопанство и бих искал тук да е, да израза моето уважение на всички жени, които сте тук в залата и макар може би да не работите пряко в селското стопанство, вие работите по въпросите свързани с селското стопанство, така че е, нашите уважения към всички жени. Благодаря госпожо Агилера. Сега преминаваме към изказванията на нашите а, оратори. Всеки от тях има 15 минути на разположение. Господин Фланаган искаше да каже нещо. Аз не бих искал да кажа нещата после. Исках само да кажа, че съм много раз, раз, разочарована и наистина съм отвратен от това, че има все по-малко и по-малко хора, деп, деп, деп, депутати на а, нашите а, заседания. И извинението е, че, че дните са прекалено дъл, дълги. Два дълги дни. И просто това е, това е, това е срамота аз мисля, че това наистина е обида за нашите избиратели, за наш... Аз наистина се чувствам и засрамен пред моите деца. Това са хора избрани, за да присъстват, а ги няма. No, завше... Да, абсолютно сте прав. В а, понеделник много малко хора присъстват в залата. Едно до do до panów но мисля, че информацията, която ще получиме, ще бъде предоставена на тези депутати и ще им, те ще бъдат информирани от своите сътрудници. Те ще се запознаят с проблема. Сега давам думата на нашите експерти. Благодаря, господин председател, дами и господа, скъпи колеги. Бяхме поканени, за да а, направим един анализ на новата ОСП след 2020 година. А, ние сме е, екип от е, в, университета в Любяна, економисти, екологи, еколози и специалисти по европейско право. Целта беше да очертаеме проблемите на европейско и национално равнище. Нека да ви, да ви да ви представя нашето изследване и по-специално нашите препоръки. Е, стъпихме на три източника. групи лобисти, държавите членки. Е, разбира се, тук не, става, тук не става дума за е, научно изследване. Ние не можахме да направиме наистина едно научно изследване, но затова пък изработихме един а, е, въпросник, който беше разпратен на а, селски стопани, организации, фермери и така нататък. И също така направихме едно качествено, качествена оценка или оценка на, на качеството на така, на така наречената рамка за е, процес на взимане на решения, който се основава на информация и доказателства, за да се избегнат необекти, необективните е, необективната информация за взимане на решения. Е, информацията не винаги е пълна, има различни игрички, има е, работата извършена от лобистите, манипулации и така нататък. Но ние смятаме, че модела, който се предлага и който е до известна степен съпоставляем с модела за развитие на селските райони а, може да доведе до, до същите проблеми, с които се блъскаме в, в момента и на практика а, да не позволи прилагането на по-високи и по-строги критерии. Затова ние, пред, ние пред, предлагаме известни препоръки е, но смятаме, че държавите членки не разполагат с достатъчен марш е, за да е, предприемат необходимите мерки и смятаме, че новият модел също съд, съд, съд, съдържат много проблеми и слабости. Също първо, целите и показателите не са пряко свързани с съществуващото законодателство. Второ, е, не, не, не, не, се, не се няма достатъчни указания относно е, количественото изразя, изразяване на положението такова, каквото е в, в момента, както и няма достатъчно критерии за е, количествено изразяване на специфичните цели. А, на, не, не, от също така не, не е много ясно как, какви, до каква степен националните приоритети ще отразяват приоритетите на Европейския съюз. За е, като цяло стратегическите планове ще бъдат единствените, единственият начин Европейската комисия да направи оценка на постигнатите резултати. За, за това е важно комисията да разполага с необходимия инструментариум за е, одобряване на плановете и да, да може това да бъде извършено в едни разумни е, срокове. Риска обаче е от това, че, че, няма, че, че, че няма достатъчно съпоставяне между а, държавите членки. Държавите членки трябва да имат по-добър по-добро, до по-добре подготвени експерти. Субсидиарността, която им се предоставя, може да доведе до много по-голямо административно бреме от тук нататък, особено за онези, които се присъединиха след 2004 година. Без, допъл... без предварителен задълбочен анализ и допълнителни допълнително обучение, държавите членки няма да могат да приложат новият модел и това може да доведе до прилагане на критерии, които не са достатъчно строги и високи. Затова е необходимо да се предвидат предпазни мерки, включително и включването на гражданското общество в процеса на вземане на решение и на планиране. Също така е важно да се, пред, да се пред, е, видят достатъчно средства за допълнителна техническа помощ, която да се окаже на държавите членки, включително и за събиране и обработка на, ден, на данни. Процедурите на анализ, количествен и качествен, трябва да бъдат много по-ясни. В е, Следващият период ще бъде всъщност един период на количество колективно обучение или придобиване на, е, на, на знаене. Всички институции на е, Европейския съюз трябва да бъдат интегрирани и включени в е, процеса, включително и в процеса на събиране и обработване на данни. Държавите членки трябва предоставяйки стратегическите си планове, да ги, да ги подплатат с много точна и прецизна информация и аргументи. Затова е необходимо да се създаде и една цялостна европейска платформа, където цялата тази информация да може да бъде предоставена. Затова ние пред, предлагаме пред, пред, предлагаме а, някои пред, пред, а, препоръки да има количествени и качеств, качествени цели, които да бъдат много по-ясно очертени след, следствие на поетите ангажименти да има много по-добро разграничение между националните е, цели и е, общо общоевропейските цели. Е, трето, процеса на допитване и взимане на решение да бъде много по-строен и да се задълбочат и разгърнат моделите на включване на гражданското общество и другите участници в процеса на вземане на решение. Второ списък на предложение затвърж, затвърждаване и укрепване на, на цялата система на управление и координация. Да се опрости цялостните процедури. Те в момента това опростяване е, е предимно насочено към държавите членки, т.е. трябва да има доста по-добри обяснения, свързани с необходимостта на, за включването на едни или други е, цели, е, да се добавят е, приложения с специфични планове за допълнително обучение за работещите в тази област, както и за всички заинтересовани страни. И на последно място да има независима оценка, количествена и качествена от страна на обществеността не само от, разбира се, от Европейската комисия, но също така от национални експерти, които да бъдат независими и също така да има задълбочаване на техническата помощ, предоставена на държавите членки, като се предвиди необходимото, необходимите средства за това. А, от тук нататък до 2021 до 2027 година не може да очакваме а, някакви а, много очевидни резултати. Това ще бъде а, време, в което мерките ще трябва да се а, приспособят към а, новият а, модел. Трябва също така да, да се види каква е целта на новия модел. Какъв, какво ще бъде политическото измерение на този нов модел? Ако това е да има повече гъвкавостта и повече политическа отговорност, то тогава а, трябва да, да, да се предвидат а, мерки за повече прозрачност, повече по-широко участие на всички заинтересовани страни с цел позитивно конкуренция между държавите членки в а, цялостното прилагане на модела. А сега Давам думата на господин Йонгенил. Имате 15 минути. Thank you, Mr. Chairman, and... Uh, благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за поканата да взема участие в разискването uh, в, на, на предложението за новата ОСП. В изказването си ще се спра на два инструмента, а именно преките плащания и мерките за развитие на селско стопанство, попадащи в глава 3 на законодателното предложение. И в контекста на предизвикателството, като сме изправени, отбелязваме, че има много големи предизвикателства, както по отношение на доходите на селскостопански посетители, така и по отношение на фитосельските райони и по отношението на климата и околната среда. Всички тези предизвикателства са с различен происход и са с, различна, с различен размер в различните държави членки. И в това отношение правим оценка на ефикасността на предложените мерки за справяне с тези предизвикателства. От това, начало обаче е ясно, че има сериозна нужда от целенасочен подход, който взима предвид особеностите на всяка държава членка, както каза колегата преди мен прилагането на принципа на субсидиарност може да допринесе за по-добра целенасоченост на мерките в тази насока, така че такъв подход може да има и странични ефекти. Разгледахме предложените мерки за намеса в сравнение с настоящата ОСП, т.е. да знаем как те в момента се прилагат на практика. Ако има нови мерки, какъв е потенциала има и ако имаме опит и от академичната научната литература да предвидим препоръки за евентуалното прилагане на практика на тези мерки или евентуалните допълнителни изисквания и съответно правим препоръки в тази насока. На екрана си виждате вертикално целите, и виждате горе-долу къде са постижените, т.е. колкото по-високо са е по вертикалната права, толкова по-добри са постиженията. Колегата преди малко ни представи развитието. На екрана го виждате с зелена стрелка, т.е. относящо положение към по-високо равнище на изпълнение за заложените цели. Аз обаче по-скоро се съточавам върху инструментите, които виждате под формата на стрелки, и в каква степен инструментите могат да допринесат за изпълнението на поставените оценки. Тази диаграма се нарича е, на на Фрисен Тимберген, които са двама лауреати на новото награда за економика подчертава, че имаме нужда от ефикасни, че ако искаме да имаме ефикасни инструменти, трябва да им дадем възможност да спомага за изпълняват на повече от една цел едновременно и за целта имаме нужда от по-добро определение на целите и подцелите. Нека започнем с преките плащания. Преките плащания. Започваме с няколко общи коментара, след което с няколко общи коментара за развитието на сърските райони и след което ще не няколко предложения за възможни подобрения. По отношение на преките плащания, има много сериозно неравенство по отношение на преките плащания за подкрепа на приходите. Както знаете, в момента около 81% от преките плащания достигат до 20% от съкспански производители. как ще кажете, защото няма уеднаквяване на размера на преките плащания в в рамките на Европейския съюз. Но ако това се случи, 86% от преките плащания е, ще е, достигнат само 20% от общия брой автомански посетители, което по никакъв начин няма да донесе за цялостно подобряване на равнопоставеността. Ето защо смятам, че имаме нужда от по-добри критерии, които да са по-доб... като доведат до по-добра ценасоченост на прахите плащания и съответно ще останат повече средства и за постигане на други цели. Както вече казахме, новата ОСП се основава на плащанията за плащане, не толкова за плащаните подкрепа на приходите на скопасти посетители, които от част ти само допринася за преодоляване на тази равнопоставеност. С една страна допринася, тъй като се определят тавани, но това не е достатъчно. И както постанови и съда в а, си решение. Нов а, елемент в проектите, плащания са наречените екосхеми. Това е възможно да се бъдат възнаградени селскостопански производители за мерките в областта на опазването на околната среда и борбата с измененията на климата. Така че аз съм положително настроен към този вид инструменти, но още не е ясно как те точно ще се прилагат на практика. Т.е. очакваме конкретни предложения на държавите членки. Това е едната възможност. А от друга страна, в нашия, нашето проучване подчертаваме, че има възможност да се увеличи приложното поле и мащаба на тези екосхеми в момента те са под формата на плащания на компенсации за хектар за усилието, което полагат селскостопанските производители. Но може да си представите как може е, тези изисквания да се допълнят с условия за постижение, например Тоест, Състопанските производители вече разполагат с инструмент, който им дава възможност в рамките на екосхемата, ако използват инструмента в свое разположение, за да подобрят постиженията си в областта на околната среда или климата, това ще доведе до една точкова система, която да ни доведе в крайна сметка до една система, основаваща се на резултатите, но за да имаме нужда повече гъвкавост при използването на инструментите. Бихме искали съпасни посетители, да могат да се възползват този нов инструмент и да се научат как да го ползват. Така, например, ако състопасните посетители се възползват от обучения в тази тема, би следвало да бъдат възнаградени за тези техни усилия. Друг важен инструмент по отношение на преките плащания е, е новата система за определене на тавани. Съгласно нашата оценка, тези тавани няма да бъдат достатъчно ефикасни или почти няма да са ефикасни съгласно на настоящата система, тъй като селстопански просител може да приспадне от парите, почва, които получава възнаграждението на своите служители, които работят за него, както и членовете на семейството ми, които не са заети по друга стопанска стайност. Или казвам други думи, в крайна сметка, с тези приспадания почти никога на практика не се прилагат таваните. Ето защо настоящата форма на ОСП това предложение няма да бъде достатъчно ефикасно. Следващия въпрос е свързан с обвързаният с, произво... с... Обвързаната с производството помощ по отношение на постигането на целите устойчиво развитие. Към момента целта беше да се подпомогнат специфични отрасли, които са в особено тежко положение или поставени в особено тежки обстоятелства. Тоест инструментът се използва по принцип много целенасочено. И в крайна сметка няма много сериозно положение, сериозна промяна в сравнение с настоящата ОСП. Но въз основа на настоящата ОСП можем да отбележим, че начинът по който се предоставя тази обвързана с производството помощ на фермерите се пред... често се извършва много общо, а не всъщност целенасочено. Така, например, не знам защо целият сектор на млякото и млекопроизводство в Франция би следвало да се оборъцва от този вид помощ. Да, разбирам защо тя се предоставя в планинските райони, например, но не защо се прилага повсеместно. И ако се прилага повсеместно, тогава трябва да се приложи и принцип на специализация на производството. от гледна точка на вътрешния пазар е важно да има и ефикасност, т.е. възможно най, на производство възможно най неки разходи и възможно в някой разход региони това да е възможно, други региони това да не е възможно. Същия въпрос е, въпрос е свързан с равнопоставеността по отношение на преките плащания като отчасти е обвързана с увеличаването на изискването за кръстосано съответствие, но и добавената възможност за повече гъвкавост, т.е. Освен условията за кръстосано съответствие в настоящата ОСП, се допринася, добавят и няколко от те наречените условия за екологизиране. Но има и свобода за държавите членки да определят тази основа за изчислението, т.е. тя може да е различна между държавите членки, които пък влияе на равнопоставеността между държавите членки. А по отношение на плащанията за екосхемите, те се осъществяват по формата на плащания за хектар – като на практика е може да бъде прекалено компенсиране на сухопасти производители на хектар и трябва да се вземе предвид на този аспект. А по отношение на климата, има различни възможности за екосхеми, които да допринесат за прилагане на мерки в областта на климата, но като цяло предложението е с доста ограничени възможности и предвид колко важна е темата за климата, не очаквах подобни ограничения. А сега относно политиката за развитие на селските райони. Струва ми се, че тук промените са сравнително ограничени. И настоящата система работи плюс-минус както новата система за постигане на конкретни резултати. Тоест, единия пакет от мерки е свързан с околната среда и климата и устойчивото развитие който в голяма степен съвпада с разпоредбите в настоящата ОСП. И освен това обхваща много широка палитра от цели. Има тебе специфични цели, които на практика са насочени за тези конкретни цели. Тоест, ако вземете предвид какво може да се постигне чрез екосхемите и а, екоаграрните мерки, се оказва, че те като цяло са достатъчни, за да може да се постигне достатъчно напредък по специфичните цели, заложени в СЛП, което означава, че се изпълняват изискванията съгласно схемата на Фриши Тимберген и поне това отношение условията са изпълнени. Дължен аспект са възможни за инвестициите, като чрез подкрепа на инвестициите може да се промени дългосрочната структура и дългосрочната устойчивост на сектора на селското стопанство. Ако погледнем до каква степен фермерите зависят от преките плащания, да зависят от тях в на равнище 40%, което е прекалено високо. Това не е устойчиво в дългосрочен план, затова трябва да се промени структурата, като по този начин се подобрява и дългосрочната надежност и устойчивост на системата. Следва инструмента за младите стопански производители в областта на региони трябва да съблюдаваме всичките ни мерки да са съвместими с изискванията на СТО и постигане на заложните цели. Да, имаме нужда от повече млади фермери и от тази гледна точка може да се постигне тази цел, но в някои региони се оказва, че цялата структура на скотопанските производства е много фрагментирана. Тоест има много голям брой малки ферми. И не може от една страна да се говори за подновяване на поколенията, вместо да се избере интегриран подход за укрупняване на тези малки стопанства. Също така, мерките за младите фермери би трябвало да се впише в по-цялостен подход, като, например, системи за съвместно застраховане, или а, принципа на кооперативите и обменът на информация. Те са от ключово значение също така, за да се постигнат по-ефикасно заложените цени. Включително с предоставянето на консултантски услуги за селските стопани. В заключение ще ви представя препоръките ни. Първо по отношение на таваните – имаме нужда от нормативно изискване с изчисляване на възнаграждението на работещите. Тоест, в момента има определена сума за преки помощи, след което се налага таванът, от което обаче се приспада възнаграждението. Защо предлагам да има някаква, някаква норма, чрез някаква система за изчисляване на, на работните часове на работещите или по-скоро колко часове е работа са научни за поддържане на съветното стопанство, основа на което се а, изчислява колко би трябвало да са наунетите работещи и да, тази сума да се приспадне от преките плащания, а не по докладваният брой на работещите, които може да бъде много по-висок и се лошо на настоящата система. Това може да доведе до случаят случаи, в които да има много голям брой заети в дадено стопанство, чието възнаграждение да бъде изцяло приспаднато от преките плащания. На второ място, системата на налагане на тавани има за цел да уравновеси преките плащания то ще има и други, ще бъдат за сметка на други плащания, като например плащанията в рамките на екосхемите с цел изпълняване на целите в областта на околната среда. При това положение обаче не бива тези средства да се приспадат от средствата насочени за доходи. Т.е. трябва да има иерархизация в начинът по който се определят изчисленията. Тоест, смятаме, че приспадането на заплащането на работещите трябва да бъде факултативно или да може всяка държава членка да изготви своя собствен метод за приспадане на възнагражденията. По въпроса за обвързаното с производството подпомагане, се питам дали не можем да се определи максимум на обвързаното с производството подпомагане в даден сектор. Например, се подпомагане повече от една трета от производителите в този отрасъл. В противен случай ще се стигне до злоупотреба с инструмента. По отношение на схемата за младите фермери, Както вече казах, предложението ми се струва добро, но смятам, че би следвало да се опрости прилагането на критерията за устойчивост и има добри основания това да се направи, тъй като има съмнения с, за съвместимостта с изискванията и правилата на СТО. А по въпроса за екосхемите, В настоящата ОСП 30% от пакета за, плащ, за паки плащания се за, е заделен за мерките за екологизиране. Но тези мерки бяха много неясни и непреко свързани с конкретните положени усилия. Сега пък разполагаме с новите екосхеми, но те са без гаранцията, защо аз предлагам да се заложи някаква гаранция, може би не от 30%, а от 15%, т.е. да се гарантира не само задължение за държавите членки да предоставят тези екосхеми, но също така да заделят задължително определена част от средствата за тази цел. Освен това, вместо да се изпла... да се извършат изплащания, основаващи се на хектара, трябва да има и плащания възоснова на целите. Например, фактът е, че селското стопани участват в различни обучения за хуманно отношение към животните, например. Подобни мерки не могат пряко да се субсидират възосноват на прякото им въздействие върху пазара, но те отговарят на други цели, които са, смятат цели за общополезни цели за цялото общество, отговарят на конкретни потребности и би следвало стопани да бъдат възнаградени за тях. Ако погледнете оценката на Европейската сметна палата по отношение на прозрачността при подбора на проекти, ще установите, че има различни наредности и слабости, които би следвало да бъдат подобрени, включително и че с по-ясни ръководни насоки в законодателството, По отношение на инвестициите, смятаме, че е важно да използваме този инструмент за насърчаване на нователството. Ако, видите, ако погледнете в дружествата извън стопанския сектор около 5% се заделя за научно-развойна дейност, в по-еволютивните компании много повече. А според едно проучване, с което се познах на, наскоро, под 1% от приходите на стопанските дружества се отделят за научно-развойна дейност. Тоест, може би трябва да се увеличи да, средствата, които се заделят за тази цел. Вече направих коментар за съвместимостта с разпоредбите на СТО. Управлението на риска би трябвало да се впише в по-цялостният подход. По отношение на управлението на риска, Може би няма да е зле държавите членки по собствено осметрение да могат да определят а, определен вид а, застраховки задължителни. Ако съвпаскорите не са сключили застраховка в някои случаи, Европейския съюз трябва да се намеси, когато се стигне до риск И накрая, по отношение на равнопоставеността, вече споменах обвързания с производството обвързано с производството подпомагане, екосхемите, и възможностите да се гарантира по-добра равнопоставеност, като се избегне възможността за прикрито субсидиране. Последен коментар по отношение на оценката, можем да кажем, че вторият стълб всъщност се оказва доста ефикасен. В настоящото предложение, обаче има опасност делата част от средствата, които са заделени за втория стълб, да бъдат прехвърлени към първи стълб. Които бихме искали да избегнем, ако погледнем какви са конкретните постигнати резултати. И накрая би следвало да се гарантира запазването на средства, заделени за определени цели, като например функционалното биологично разнообразие би следвало да бъде служителен елемент за устойчиво селско стопанство. С това приключвам. Благодаря ви, господин председател. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo prosił Bardzo dziękuję i proszę Благодаря. Сега ще дам думата на следващият оратор. Много ви моля да спазвате регламента за изказване. Ще чуем последния експерт, който има 15 минути на разположение. Това е господин Гарсия Аскарате. Давам ви думата. Благодаря. Ще говоря испански, защото защото съм син на преводачи, трябва да, да караме кабините да работят. Особено английската кабина. <laughs> Благодаря за това, че ни поканихте. Благодаря за това, че сте тук. Тези, които са тук, разбира се. Сега с няколко думи моето представене ще се придържам към 15 минути. Е, предложението, в предложението има много малко промени, е, що се отнася до общата организация на пазарите. Някои от промените са наистина добре дошли, е, по-специално, що се отнася до защитата на географските указания. както също така интервенцията в някои отрасли, като например винопроизводството. Това е положително. И а, за оперативните про- програми за плодовете и зеленчуците. Там няма а, ограничение на бюджетните средства. Това също е положително. И възможността тези оперативни програми да бъдат разширени и към други отрасли. Също така хубаво, че регламента Омнибус, който включва много нови е, елементи, е е наистина положително, т.е. положително е допълнителната новата роля на Европейският е, парламент, както и а, е, промените в правомощията на е, организациите на производителите. Нещо, което се обсъждаше и миналата седмица. Така, значи казах, има положителни елементи, компоненти и за това ще премина направо към 28 е, предложения. За да, да, да видиме да, дали е, наистина те ще са важни за тебе. Значи има първо едни а, е, 7 отделно и след това 21. Първото е да подкрепиме парламента в искането му за един а, е, фонд, а, резервен фонд за многогодишен резервен фонд за борба с а, кризите. Второ, борбата срещу нелоялните търговски практики. Господин Декастро е повдигнал въпроса, така че смятам, че трябва да определиме много по-ясно ролята на всеки на всяка една от заинтересованите страни и на участващите страни в цялостната верига на стойността и на доставките. Второ, да, да се обърне повече внимание на местните пазари, на кратките вериги, защото кратките вериги са наистина много важен елемент. Също така, така, така наречените предпазни спестявания – Това е в становището на комисията. То е много важно, защото в в много, в, в, много, в много държави членки данъчното облагане по-скоро облагодетелства инвестициите, отколкото спестяванията. Така че е, е важно да има баланс между тези две, е, два компонента, както също така да бъде обърнато повече внимание и да се насърчи е, диверсификацията на културите и най-вече ротацията на културите. Също така за мен е много важно към преимуществата към облагите за малките и средни предприятия да бъдат включени и а, организациите на производителите. Значи те, те те да, те, те да бъдат третирани по същия начин, като малките, микроте, микро и а, средните предприятия, за да няма а, нелоялна конкуренция и неравно трън, а, третиране. Също така да могат да, бъс, да бъдат финансирани оперативни фондове от първия стълб и. А, е, и е, обвързаната помощ трябва да бъде свързана с, с е, оперативните фондове. А, ще, защото би било много по. А, по-добро за, за за даден сектор да получи подкрепа да, да, да, да, да, да получи а, съответната подкрепа чрез а, а, организацията си на производителите, вместо да се дава на отделните производители. И това също ще, ще спомогне и за по-лесно извършване на одите. И също така важно е аудиторите да не могат да прилагат ретроактивно решения, които са взети сега за действия, извършени преди 4 5 години. Сега, колкото до, до, до следващите предложения. Трябва да бъдем много амбициозни за всичко, което е позитивно както за потребителите, така и за селските стопани. трябва да има колкото се може повече а, възможности, за да могат селските стопани да се възползват от тези възможности, ако когато това е възможно, както бе взето решение от съда в случая с делото за а, ендивите. И да могат да избират мерките, които им се струват най-подходящи. Това обаче трябва да залегне в текста на регламент. Що, що, се, що се отнася до а, пазарните данни, наистина комисията е постигнала много голям напредък, но смятам, че трябва да се иска от Европейската комисия да създаде Европейска обсерватория за селскостопанските данни, за да разполагаме наистина с по- е, последователни и е, прецизни данни за отрасъла. също, също, също така да има повече статистическа инфор, информация за целият отрасъл. И да има отделно статистически данни специално за биопродуктите, както, така, както и за е, напредъка в областта на прозрачността по пазарите. Е, чрез доклади и чрез тази обсерватория комисията ще трябва да създаде нещо като система на ранно предупреждение относно състоянието на пазара. Сега в момента комисията може да, на, да се намеси в подходящия момент, по подходящия момент, в а, подходящия начин но в крайна, в крайна сметка Тряб, тряб, трябва да има много по-ясни критерии, защото администрацията трябва да знае предварително кога и по какъв, и по какъв начин да се а, намеси. Спомнете си какво, какво стана, когато се а, нареди а, интервенция в областта на захарта. Така че нещата са абсолютно неясно. Така че от тук нататък трябва да има възможност да бъдат оценени рисковете предварително, за да може да а, бъде подгот, подготвен а, а, интервенцията. Затова е необходимо да бъдат преразгледани и референтните цени в а, съответните отрасли. Защото не, неодавна беше, на, беше извършено подобно нещо в областта на е, млечният сектор и, и се стана ясно, че трябва да се намали цената на е, млекото на прах. От една страна, значи, трябва, трябва да има мрежа за сигурност, но от друга страна да бъдат актуализирани данните в съответствие, в съзвучие с положението на пазарите и съответно да се преразглеждат референтните цени. Сега, що се отнася до организациите на производителите? В отчета на, на комисията това е записано и Европейският Европейския съд настоява на това. Да бъде направено разграничение между така наречените е, търговски организации на производителите от да се разграничат от другите е, организации на производителите. Е, в неодавнашен семинар, организиран от е, комисията, това беше показано по много ясен начин. Значи, от, от, от, от защото има а, организации на производителите, които са много полезни, но които се занимават повече с преговори, които въобще не са търговски организации. Също така, трябва а, тези организации на производителите да могат. А, да организират цялата, про, про, по цялото производство, без да имат предварително разрешение от е, комисията, включително е, в е, областта на плодовете и зеленчуците. Сега не трябва да забравяме, че една фирма може да е, фиксира своите цени. И по същия начин един, една организация на, произ, на производителите трябва да има възможност да определя своите цени и ако реши да не е, продава на дадена цена, да има пълната възможност да го направи. Също така трябва да се улесни е, признаването на организациите на производителите – това може да стане по начина по който в момента се организират кооперативите или така нататък. Просто да се дадат да се, да се дадат известни прерогативи на организациите на производителите. Също така да се предвидат така наречените транснационални организации на, на а, производителите. В, в, в, в Испания, примерно, имаме регионални организации на производителите, но когато членовете са ам, разположени в различни автономии, то тогава става дума за една централна а, организация на производителите. Същото трябва да въжи и за транснационалните. транснационалните трябва да, за, да зависят пряко от а, комисията, както трансрегионалните а, зависят от държавата в Испания. А, то, по този начин трябва да може да се улесни сътрудничеството между е, разли, различните е, организации и съответно различните страни. Аз мисля също така, те да могат е, да бъдат създавани по инициатива на организации на производителите и също така на асоциации на организаторите на производителите. Също така трябва, трябва да предвидиме, както има асоциация на организации на производителите, да има асоциация на а, а, трансотрасловите а, организации на производителите. Това са много конкретни предложения, много конкретни е, проблеми но струва трябва да бъдем много амбициозни, особено за нещата, които не изискват допълнителни средства. Господин Декастро си отива, обаче книгата му продължи. Продълж... Ще продължим да я четеме. Е... Той, бе... Той беше е, той беше казал, че интервенцията в случай на криза има за, има за, има за е, цел да, да успокои е, пазарите. Но аз мисля, че тази интервенция трябва да, да има също така превентивно действие за да, да, да може да, да предотврати пожара, а не да се опитват да загаси пожара след като гората е, е пламнала. Интервенциите трябва да, да може да се е, извършва както на, на пазарите, така и в случай на е, кризите. Но трябва да има е, въз, въз, възможност за намеса в различните отрасли. Тран, транснационалните организации на производителите трябва също така да могат да включват и представители на организации или организации, които са в държави членки извън Европейския съюз. Майче трябва вече да а, приключвам. А и още нещо. Също трябва да има разширяване на, об, на об, обхвата на регламента, за, за да може да бъдат включени е, организациите на председателите, техните асоциации и така наречените свободни електрони, т.е. допълнителните е, единици, за които споменах. Е, благодаря, господин председател. Благодаря. Сега преминаваме към изказвания на членовете на парламента. Господин Рос, госпожа Магилера, госпожа Хойбуш, госпожа Сенера, господин Сантос, господин Фланакън, господин Калиновски, Дайте ми знак, че желаете да се изказвате. За мен ще бъде много по-лесно да разпределя времето за изказвания.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 Благодаря ви, господин председател. Бих искал да чуя мнението на нашите специалисти по две теми. Според мен най-голямата опасност, свързана с новият модел, е предварително определеният набър от изисквания и условия за пахите плащания. По мое мнение, този нов модел нарушава основаващите договори и политически неприемливо. Европейската комисия не може да има правото да решава кой селскостопански производител ще получава преки плащания и кой не и то възоснова на какви условия. Тук се стига до самото, самата същност на нашата селскостопанска дейност и подобни решения с правомощията на парламента и съвета. Това са въпросите ми към нашите специалисти. Първият, каква е вашата политическа оценка и на второ място, какво смятате, че ще бъде мнението на самите производители за този нов модел? Някои държави членки с пълно право искат да има външно сближаване, което обаче не може да се осъществява в ущърп на други стопански производители. По-добре би било да се е, потърсят нови средства за финансиране на подобни мерки. Несправедливо би било да се отнемат част от фондовете от страни като Испания, Австрия, Чешката република или Швеция, за да се финансира тази нова външ... система за външно сближаване. Какво предлагате вие като решение? Благодаря, госпожа Гилер има думата. Благодаря, господин председател. Наистина много бяха интересни презентациите на, на тримата докладчици и много практични. Бих искала да се спра на едно. В първото изказване вие казахте, че че предложението на комисията може би е, ще даде повече легитимност на политиката. Нека обяснете ми го. Може, но аз бих искала да знам какво имате предвид под повече легитимност. Второ. закон, законност, легитимност а, може да има чрез упростяване, добре, за комисията, за държавите членки. А, всъщност, а, не знам кой, кой, кой, ще, кой ще се подписва, кой ще слага печата. Европейският комитет, Европейската комисия или държавата? на господин Йонгенел бех задала въпрос. Аз, що се отнася до таваните? Струва ми се, че трябва да има етичност в поставането на таваните, капинга. В моя регион и в други е, а, региони има стопанства, които получават 500 хиляди евро. Трябва, трябва да има някакъв таван. Всяко коми, комисията предлага между 60 и 100 хиляди. Но мисля, че трябва да има един глобален таван – защото в моята страна, където има много големи стопанства, трябва да има таван. и Томас много беше, много интересни. Всичките ти предложения са много интересни. Вижда се, че разбираш много добре общата организация на селскостопанските пазари. Да, минали сме през няколко шок. Но искам да ти задам следния въпрос. Как да разрешиме проблема с признаването. Как, например, може да речеме е, една фирма търговска, която включва партньори, да речем, и се превръща в организация на производителите. как, мож, как можем да коригираме така, че търговските да могат да бъдат отделени от другите? Благодаря ви много за тези наистина много интересни презентации днес. Много неща се потвърдиха, от които ние се опасявахме. Вие повече или по-малко всички описахте, че тук много добронамерени подходи са заложени, но са формулирани твърде слабо, твърде непрецизно. Вие показахте също, че има недостатъчен капацитет в държавите членки и само по тази причина ние би трябвало накрая да очакваме различен резултат от изпълнението. Това са всички мои опасения. Вие се Опасявате също, че накрая ще се стигне до отслабване на ОСП. Това, което ми липсва, но то беше потвърдено стъпка по стъпка, това са количествените показатели. Толкова процента трябва да се отделят за социалния сектор, примерно. Но всичко е твърде общо, твърде неясно и се опасявам, че по този начин тези различни цели, економически, екологични и социални, в тяхната противоречивост е, ще бъдат тласнати до много голяма степен. И е, тук е, вече трябва да имаме предвид, че в различните държави членки изпълнението ще бъде различно. Чух и много общи неща от вас. Мен ме интересуват тези еко скимс, които трябва да изпълняваме в двата стълба, най-вече обаче в първия стълб. Смятате ли наистина, че можем да намалим бюрокрацията, ако в първия стълб въведем тези EcoSkins. Това са програми, които трябва да си ги представите такива като във втория стълб и които имат нужда от подобни механизми. Кой ще бъде бенефициер, как ще се изпълняват, как ще се контролират. В двата стълба има различни оферти за намаляване на тази изключително голяма бюрокрация, аз мисля, че са необходими много предложения в сферата на околната среда, на климата, но и в социалната сфера, но няма да ни помогне, ако тази несигурност и неравенство между държавите членки продължат. И в крайна сметка ние няма да имаме едина ОСП, защото в крайна сметка всички ние продаваме на един и същ вътрешен пазар и разликите създават доста големи опасения. Управление на кризи е, на пазара, това също беше засегнато. За мен е нещо, което твърде малко се засяга в предложенията трябва да получим добри решения с пазарни подходи, т.е. ние като политици трябва да се погрижим за пазарите, защото преките плащания са едно, но основния приход на едно предприятие, а това, ако искате да работите рентабилно, е нещо много важно, трябва да се реализира от продажба на произведената продукция. И последно, за определенето на тавани, аз споделям вашето мнение, е, няма да има ефект, ако а, е, ние уравняваме а, е, разходите за възнаграждения, като ги заложим на нула. Всичко това трябва да има смисъл за съответното стопанство, а не за генериране на субсидии. Тоест, това трябва да е нещо, което накрая да реагира доход за съответните стопанства. Така че според мен тук трябва да се мисли в друга посока. Е, господин Сантус. Благодаря. Бих искал да благодаря на нашите гости за много интересните изложения. Лично аз бих искал да се спра на намаляването на бюрократичната тежест за производителите. Опросяването на правилата и изискванията на ОСП винаги е била, било сред основните цели на нашата парламентарна комисия. Винаги сме държали да дадем възможност както паскотители да се съоточат върху това, което най-добре умеят да правят, а именно върху производството на висококачествена и безопасна храна. И за целта ние трябва да направим всичко възможно бюрократичната тежест за скотомаци посетители да бъде е, намалена доколкото е възможно. Тоест не е достатъчно само да повтаряме, че този път наистина ще има опростяване. Трябва да гарантираме, че държавите членки ще из... подготвят е, правила за допустимост, които няма да доведат до е, за затрудняване на организациите на селскостопански производители. Държавите членки трябва да имат възможност да работят на национално равнище за намаляване на излишната бюрократична тежест. но в крайна сметка Европейския съюз е, ще има окончателната дума за това как ще изглеждат новите правила на ОСП. И в крайна сметка класи производители са тези, които ще трябва да работят с тези нови правила. И не съм убедена, че от казаното специалистите са убедени, че новата ОСП ще доведе до упростяване, дори напротив, тя най-вероятно ще осложни допълнително изискванията и ще увеличи бюрократичната бреме на равнището на държавите членки. Та въпросът ми към нашите експерти е какво смятате, че ще бъде последицата за ситуация, която ще има увеличаване на пилотичната тежест или намаляване? Госпожа Сандър. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на тримата докладчици. Искам да им задам един въпрос и на тримата. От доста време говориме и откакто аз съм тук, че и преди това Говорим за кризи, криз, кризата, през коя, с която се сблъскват производителите, трудностите, с които се сблъскват мар, мал, младите хора, за да, за да се настаняват. Е, нежеланието на хората да стават селски стопани и така нататък. И в крайна сметка проблема е възнаграждението. Затова бих искал да знам, не смятате ли, че трябва да има публични политики, защото цените да бъдат в сърцевината, да бъдат ключов елемент в новата ОСП и по този начин да се регулират и пазарите. Това е за тримата. И второ – вие говорихте за а, показатели в областта на екологията, които не отговарят а, на целите. А, моля ви се обяснете за, за, защо не са достатъчни или така нататък за постигане на целите в, за измененията на климата. А, също така вие, вторият оратор, каза за, вземане, за, взаимното, вземането на решение заедно. А, къж, кажете каква роля биха могли да играят организациите на селските стопани, не на производителите, на селските стопани, защото аз мятам, че те трябва да имат една основна ключова роля. Още за вторият а, оратор вие казахте, че, че, че помощите. Вие казахте, че трябва нещата да се променят. Вие, вие казахте, че трябва по някакъв начин да се реши проблема с а, размера на стопанствата. Сега, моля ви се, обяс, об, обяснете ни кой, какъв, кой размер според вас е, е е перфектен. какво сега? Едните са много големи, едните са прекалено малки. според вас, кой е най-перфектният размер и как как тря... как, какво трябва да направим, за да решим проблема с цените и съответните последици за а, малките стопанства. И още не. И към третия. А, как как, как може да, да се, да се променят чрез правилата правомощията на организациите на производителите. Не знам дали правилно съм ви разбрал. Господин Калиновски, благодаря господин председател. За съжаление не можах да бъда в началото тук и не можах да изслушам всички изказвания. Съжалявам за това. Искам да насоча вниманието ви към едно нещо и отправя моя въпроса най-вече към представителите на Европейската комисия. Днес съществува проблем. Днес има преразпределителни плащания и трябва да се спомена тук на първо място малките стопанства. Аз ги подкрепям, обаче трябва да вземем предвид също разпоредбата на член 4 и член 16 на комисията. В нейната стратегическа програма държавите членки трябва да определят дефиниция на земеделски стопанин, който работи на място. Тази дефиниция на практика ще даде възможност да се верифицира дали е, ние наистина имаме задължителна дефиниция или е, хората правят каквото си искат. Е, да не се получава така, хората да получават пари по ОСП, а да не се занимават с земеделие. Един 1 милион и 300 хиляди души от моята страна получава средства по ОСП и е, може би само половината работят в сълскостопанския сектор. Останалите са лица, които притежават е, няколко хектара, няколко десетки хектара, които са наследени от семействата им и всъщност те е, се опитват да се възползват от ситуацията по този начин, като наследници. Представете си е, земеделски стопанин с 80 хектара, кой, които обработва и е, останалите 40 обаче се собственост на някой, който не се занимава с земеделие. Е, реалният земеделски стопанин не може да прави е, т.е. да а, обработва цялата земя, тъй като а, част от нея е собственост на друг. Всъщност ще има помощи само за а, хектарите, които обработва, но не и за тези, които принадлежат на друго лице. Е, виждате, това е доста объркваща ситуация. Земеделските стопани, е, които искат обещетение, да речем при суша, не могат обаче да искат обещетение за хектарите, които обработват, но които не им принадлежат, защото има други лица, които предявяват искане за плащания за същата земя. Виждате, че това е нещо твърде странно. Тази е, дефиниция трябва да бъде верифицирана и да бъде обект на контрол. Иначе тя е само фикция и ние не можем да говорим за легитимност на инструментите на ОСП. Благодаря. Aha, aha. No zamieszał pan, nawet сте го nie rozumiem. Аз, честно казано, не можах да разбера всичко. Господин Ропе, Господин председател, благодаря, че ми давате думата. Благодаря също за организирането на този семинар. Наистина е добре да се съберат представители на научните среди, които да обсъдят този нормативен акт, който ще се приема и да обсъдят решенията, свързани с него и нужните изменения. За следващата МФР трябва нещата да се упростят за земеделските стопани и всъщност това е и един от нашите девизи при реформата. За съжаление, при настоящото предложение по темата конвергенция не се съдържат много неща. 75% от е, европейската средна стойност, това е ориентировъчната стойност и това е всъщност предложението. Преди се казваше, че до 2013 година ще се постигне конвергенция между изтока и запада, между земеделските стопани от изтока и от запада, но до днес е, това не е постигнато. Ориентировъчната стойност продължава да бъде 70 75%. Земеделските стопани в източна Европа е, наистина в случая изостават и този процес трябваше отдавна да бъде приключен. Ние трябва да си помислим как е, да уредим формално нещата, но всичко това си остава макулатура, ако не намерим рецепта за противодействие на изтичането на мозъци и на емиграцията на населението, т.е. на отлива на хора от земеделските райони. Има твърде малко специализирани познания или по-скоро специалисти, които остават в селските райони. И тук е, ще трябва да започнем от самото начало. И най-добрата ОСП няма да бъде полезна, ако не стои на здрава основа и тук трябва да се погрижим лицата, които произвеждат селскостопански продукти, да получават по-голямата част от печалбата от тях. Виждате, че земеделските стопани застаряват, има твърде малко е, млади земеделски стопани и няма перспектива за поддържане на тези земеделски стопанства. В селското стопанство се печели почти 50% по-малко, отколкото в промишлеността и хората респективно взимат своето лично лечение. От една страна ние искаме е, висококачествени храни, искаме екологизация, това са благородни цели – обаче преди няколко години видяхме, че в Европа има недостиг на чисто масло. Какво трябва да правим докато до 2027 година бъдат предоставени тези висококачествени продукти. Аз не говоря за износ в трети страни, аз говоря за основни храни в достатъчно количество. Така че първо трябва да създадем добра база е, и точно това е, ни безпокои, защото твърде малко е направено в тази насока. Още един коментар. В някои държави при тези екопрограми програми някои получават 50 евро, други в други страни 150 евро. Тук трябва да има равнопоставеност. Не може един полски земеделски стопанин да получава много по-малко от тези от балтийските страни и е, пък българските земеделски стопани да получават още по-малко. Така че тук трябва да има равно третиране на изтока и запада. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителите на а, Европейския парламент, но а, искам да попитам, има ли представител на комисията? Виждам заместник генерален директор, той е тук. Сега обаче давам думата на господин Фланаган. Right, no uh, Действително, презентациите бяха много интересни. Имам един въпрос към вторият а, гост, вторият от ляво надясно. Споменахте подкрепата за страдащите от неравенство с стопански производители, как може новата ОСП да премахне тези разлики. Ще ви продължа с един цитат на от Алан Матюс. Той смята, че усилията в тази насока са безсмислени. Ще дадете ли на добро преразпределение на средствата когато престанат да бъдат а, възнаграждавани хората за това, което са произвеждали преди две или три а, десетилетия. Но единственото, което се случва е продължаване на тази система и продължаване на равнопоставеността. Дори и ако не взимате предвид цената на труда, и ако таванът бъде свален от 60 на 40 хиляди, нищо няма да се случи. Ако пък а, не се приспада вече цената на труда, нищо няма да остане за възнаграждение с опасни производителите. Въпросът ми е хора като мен и други колеги, които не са съгласни, че не се взима предвид на доходите, ако в крайна сметка ние спечелим борбата, ще се стигне до таван с 100 000, от който реално да имат на разположение 60 000, което обаче значи, че няма да остана по никакви средства за преразпределенето. Въпросът ми е, дали също не наводим погрешната битка и в крайна сметка дори и да е спечелим, чисто и просто няма да останало нищо за преразпределяне, никакви средства за преразпределяне. Благодаря ви. Благодаря. Сега нека да изслушаме представителя на Европейската комисия. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви е, за тази възможност е, да отговорим на някои от коментарите, направени от е, експертите и от членовете на Европейски парламент. Първо, така ще забележа, че това бяха три вдъхновяващи презентации, които по един или друг начин хвърлиха светлина върху проблемите, свързани с ОСП и проблемите, под които е на ОСП днес. Без въобще да споменаваме бъдещата ОСП и предложението на Европейската комисия за нова реформирана ОСП. Съгласен съм с господин Хонг Емил, който съвсем а, уместно се спря на противопоставянето между различните цели, които сме си поставили в рамките на ОСП. Политиката би следвало да подкрепя доходите на производителите, но разбира се, трябва да бъде целенасочена в това отношение, но Ломсъв трябва да гарантира и равнопоставеност. Политиката трябва да бъде проста, но и справедлива. Две цели, които много трудно могат да се усъвместят. Много е трудно да се намери добър баланс между различните цели. И със своето предложение Европейската комисия се опитва да постигне именно това. Напълно съм съгласен, че по различни аспекти може да се направи по-различна оценка за това как би изглеждал добрият баланс. И може би това ще бъде и добра правна точка за по-нататъчното разискване на реформата. Да се взема предвид различните крайни, крайности в целите, които сме си поставили, с цел на, на намиране на добрият баланс, вместо само да представяме два модела в черно и бяло и а, всеки да си избира дали му хареса повече черното или бялото. Ако погледнете нашето предложение, се оказва, че има доста голямо поле на действие. Тоест може да поставим курсива малко по-вляво или малко по-вдясно и може би това ще бъде по-конструктивен начин за водене на цялата дискусия. Аз сега ще се спра на трите презентации, ще направя по няколко коментара. Господин Ериевек, казахте, че новата система ще е, засили слабостите на старата система. Не съм съгласен с вас. Конструктивната част на предложението ни е фундаментална разлика там, където има слабости. В момента работим с една система, чието основни правила се решават на равнището на Съюза, без да се даде нужната гъвкавост на държавите членки, след което правилата се прилагат на национално равнище без участието на парламента, на съвета или на Европейската комисия. Ето защо не искаме да създадем една система, където по-малко част правилата се определят на европейско равнище, но целият процес на изпълнение – се определя в процес на разумен диалог, основаващ се на анализ на нуждите и на риска с цел постигане на резултат, който обаче да не води и до безкрайна гъвкавост и неравнопоставеност между държавите членки. Тоест, променя се парадигмата в новото ни предложение и не смятам, че може да се правят сравнения между настоящата система и системата, която предлагаме за бъдеще. Споменахте нуждата от приобщаване на гражданското общество в процеса. Това е предложение, което, цял ще намерите и в нашето предложение. Смятаме, че е добре тези решения не се взимат на бюрократично равнище, а да могат гражданското общество и всички заинтересовани страни, организации на производителите, НПО да имат възможност да вземат част от да вземат участие в процеса и това е отразено също в нашето предложение. Споменахте и нуждата от а, помощ, включително и техническа помощ, и това е предвидено в рамките на 4% от бюджета по втория стълб. Или казвам с други думи, това са немалко средства, които могат да се използват и за процеса, който ще доведе до приемането на стратегическите планове, т.е. налични са бюджетните средства. Не съм убеден, че има нужда да надхвърляме тези плащания, защото после трябва да обясните на сектоматски посетители защо преките плащания са по-малко, отколкото биха могли да бъдат, просто защото средствата се инвестират в административни, бюрократични процеси или процеси на планиране. Т.е. трябва да се намери тук като политическо равновесие. Няколко думи по изложението на господин Йон Генео. Чух внимателно изказването ви за равнопоставеността и равенството, без обаче ми стана ясно какво разбирате под една по справедлива система. Господин Фонега също спомена тази тема и заяви, че в крайна сметка може би няма да има съществена промяна в инструментите, с които разполагаме. Смятам че, че това е доста песимистично виждане. В момента не се прилага система за определене на тавани. Към момента разполагаме с една система на добро правилно начало, която е, е, се прилага в много ограничени случаи за бъдеще ще бъде задължителни таваните, т.е. целта не е таваните да засегнат 50 или 60% от собствански производители, но би трябвало да заснегнат производителите, които по неправомерен начин получават прекалено големи пайки плащания. По неоснователно големи преки плащания. И в крайна сметка съзгодателните органи трябва да, да постигнат до, да достигнат до споразумение. Вече сме предлагали 4 или 5 варианта, които обаче не бяха прияти в последователните процеси на последователни преговори. Така че, очевидно, тук става въпрос за политическо решение. Един член на парламента казва, че няма никакви нужди от тавани, друг пък казва, че таваните са напълно задължителни. В някакъв момент трябва да се постигне някакво политическо решение. Таваните могат да бъдат успешен инструмент, както и вие казахте, господин Йонгенео може да се приложи един стандартизиран метод за изчисляване на заплатите. Т.е. предложението не изисква от държавите членки да разгледат всяка отделна заплата, а да се приложи някакъв стандартен модел, който следва да бъде разработен. В повечето случаи такива модели са на лице в държавите членки, като моделът всъщност обвързва е, работната сила с особености на даден вид селскостопанска дейност. По въпроса за овърсното с производството до подпомагане, мога само да ви припомня, че Европейската комисия излезе с предложението с производството подпомагане да бъде ограничено до 10%, т.е. по-малко от сега, и това, ако не се лъжа, съвпада с вашата препоръка, а именно възможно е обвързаното с производство подпомагане да бъде прекалено общо в някои случаи. Колкото по-малко е, е равнището, толкова по ценосочно ще бъде, толкова, то и толкова по-лесно ще се прилага на практика. Споменахте ограничения, свързани с процентът или боя на производителите в даден бранш. Това вече е доста по-сложен за прилагане принцип. По въпроса за схемата за младите фермери, подпомагането за младите фермери, смятам, че нашето предложение е добро от гледна точка на целенасочеността. Даните ни показват, че е много различно положението с е, подновяването на поколенията в държавите членки. В някои страни членки положението наистина е драматично, т.е. много е голям брой на все още активните възрастни състомански производители. Други държави членки положението е доста по-балансирано. Та целта е да дадем на държавите членки възможност да изграждат собствен модел за подпомагане на скотопански производители, за да се избегне опасността в случаите, когато всичко е наред, да се наливат огромни средства, без да има реална нужда за тях. По въпроса времето на риска бих искала да се спра на стратегическият подход, който е много ясно разписан в нашето предложение. Тоест, Европейската комисия би искала в нейното предложение да се запише, че държавите членки трябва да предприемат някакви мерки. В момента няма никакви задължения, т.е. държавите членки трябва да използват инструмента по целесообразен начин, въз основа на анализа на риска и би следвало да отразят всичко това в целенасочена стратегия. Знаем, че в някои държави членки и в някои региони въз основа на държавната помощ се при... създадени финансира национално равнище инструменти за управление на риска и няма да е зле тези инструменти да се обединят в един по-стратегически инструмент, който да е част от този стратегически план. бившият ми колега и приятел Томас Гарсия Сакарате спомена редица елементи, свързани с регламента Омнибус. Ще се спра само на няколко аспекта. Първо, споменахте, че аудитът не бива да се прилага с задна дата, но аудита сам по своето естество се прилага с задна дата. Ако видите какво се случва какво се случило в миналото, трябва да се основава на критерии, на ясно заложени критерии в миналото. Така че няма как аудитът, пак казвам, да не е с а, задна дата и няма как да промени този водещ принцип. Въпросът за е прозрачността ще, само ще подчертая това, което казах и миналия път, а именно работим за допълнително подобряване на ценовата прозрачност с цел подобряване на механизмите, които вече функционират в областта на правото на конкуренцията, за да гарантираме, че производителите са по-добре наясно с а, развитието на, на пазара и да могат те сами да, да са наясно къде точно отива добавената стойност. Тоест работим по изготвянето на оценка на въздействието и се надяваме да можем да предложим целесообразни мерки под формата на делегирани актови актове за изпълнение. По въпроса на, на кризите като каза Томас, трябва да имам, разполагаме с много ясни критерии, които да могат да задействат действия от страна на Европейската комисия. Към момента разполагаме с по-общи разпоредби в рамките на регламента да, за орган, общо организателен пазар и става после членове 219, 221 и в по-малка степен член 220, които могат да бъдат задействани. Смятаме, че ако се здобием с ясно разписани критерии, те могат да бъдат ясна основа за задействане на мерки за борба с криза. Смятаме, че винаги трябва да разгледаме общото положение на пазара, общото положение на пазара по отношение на приходите и позицията за възможност да водим преговори в рамките на веригата и да преценим дали действително има нужда от предприемане на мерки. Между другото, предприемането на мерки не зависи само от добрата воля на Европейската комисия, но зависи и от наличният бюджет. И както вече стана ясно от миналото, много трудно се намират нужните бюджетни средства за подобни смислени мерки и това най-вероятно няма да се промени за бъдеще. По въпроса за ендивията, може би двамата можем да си поговорим дали Организацията на производителите е отделна институция до гледна точка на конкурентното право. Мисля, че не се разминават вижданията, но съм съгласен с твърдението, че благодарение на член 152 втория от регламента за обща организация на пазарите е възможно да се е, изключат е, някои от дейности на производителите е, от право, от конкретното право, ако те имат допълнителни функции, т.е. не само водят колективно преговори, но по друг начин се дегрират в цялостното управление на различното държавата Шенка, Между другото, в член 60 параграф 2 в регламента за стратегическото планиране се предвижда подобни мерки в други отрасли, освен отрасла на производство на плодове и зеленчуци. Няколко други коментара, показано от членът на Европейският парламент. Господин Калиновски каза, че за бъдеще Европейската комисия ще взима решението дали производителите ще получават преки плащания или не. Но това твърдим, че си просто отговаря на истината. Продължението се запазва, преките плащания, плащаните ще продължават да са съществен елемент от мерките за подкрепа на приходите на производителите, пък Европейската комисия ще извинете, държавите членки ще а, планират паките плащания в рамките на стратегическите планове, а тези планове ще бъдат одобрявани от Европейската комисия, но не е по някакъв случайен принцип, а въз основа на правилата и критериите, които са заложени в законодателно предложение. Тоест Европейската комисия няма да решава еднолично дали и как производителите ще получават преки плащания, да прави всичко възможно, за да гарантираме, че проектите почти ще продължава да бъдат част от ОСП. Бяха направени няколко коментара относно сближаването. Струва ми се, че все още има някаква сива зона или неразбиране какво точно означава сближаването. Направихме предложение за външно сближаване, което означава, че Европейската комисия би искала да се на постигне напредък, за да може да се сближат равнищата на помощите, които се плащания за хектар. Тоест, ако има плащанията под 200 евро на хектара да се увеличат и размерите на плащанията да се доближат до плащанията в другите държави членки. Между другото, проблема не е само между стари и нови държави членки. И в старите държави членки има сектори, в които плащанията са далеч под средното за Европейския съюз. А също така има и вътрешно сближаване – който между другото се прилага за нито на държава, нова държава членка, тъй като новите държави членки прилагат новата система за фиксирани ставки за хектар. Вътрешното сближаване ще се прилага в държавите членки, където има е, те, се прилагат и наречената система възоснова на историческите плащания. И целта на тази схема е различните равнища на плащания да бъдат а, сближени. Ще ви дам конкретната разпоредба малко по-късно, но целта е тези държави членки да постигнат минимално равнище като най-низкото плащане да бъде минимум 75% от средното за страната. Пак казвам, това ще се прилага в държавите, старите държави членки да се прилагат система, основаваща се на историческите план, плащания като Испания, Франция и Ирландия, например, а не в новите държави членки. Госпожо Хойбух, Споменахте, че ще са предвиждани мерки по екосхемите в двата стълба. Предвиждат се агроекологични схеми под различна форма по първия стълб, които вече съществуват. И тези мерки ще продължават да се прилагат и ще бъдат съфинансирани от държавите членки и ще спазват разпоредбите в, в, в регламент. Това беше по втори стълб. А екосхемите по първи стълб означава, че държавите членки могат да предвиждат много по-целенасочени системи за подкрепа и схеми за подкрепа, свързани с агроекологичните мерки, специфични за особености на техния територии, които няма да бъдат обвързани специфични изисквания за бюджета, т.е. не трябва да се заделят 10 или 15% за тази цел, но могат да заделят дела, който според тях е уместен преди техните особености, както каза един от специалистите. При това положение държавите членки ще имат възможността не само да изплащат допълнителни пощи за съответните производители, но да добавят и елемент на стимул в плащанията и доколкото разбирам има подоб... искания в тази насока, както в тази парламентарна комисия, така и в стопанската общност. Тоест, Целта е да се на държавите членки допълнителен инструмент за много целенасочено справяне с екологични проблеми, които ще бъдат заложени в стратегическите планове и ще гарантират, че няма да има допълнително административно бреме от тези нови екосхеми. И последен коментар. Мисля, че отново вие, господин Калиновски, споменахте член 4 и член 16 тъй наречената клауза за истински скостопански производител. Споменахте случаи в вашата страна, например, в които производителите няма да могат да се възползват от помощ в случай на криз, когато си почват националните фондове, защото не те самите имат контрол върху земеделските земи. Смятам, че трябва да, да ми обясните къде точно е проблема, за да видим дали има някакъв сериозен проблем с прилагането на практика на мерките на европейското законодателство и съответно да предприемем някакви мерки, да се свършим с полските власти, да видим дали има някакъв проблем или просто става дума за последица при изпълнението на националните програми в, в, в този случай Европейската комисия не може да носи отговорност за разумното изпълнение. Мисля, че ще спра до тук. Нека да имаше и други въпроси. Благодаря ви. Tym bardziej, że dochodzi 21 минута пана wystąpienia. 21 минута това беше продължението на вашето изказване. Благодаря ви много, защото вие все пак изяснихте доста неща. Но проблемът на господин е, Калиновски според мен е неразрешим. Защото това наистина са осложнения и всъщност съответната страна трябва да предприеме действия. Господин Калиновски. Съжалявам, господин председател, обаче това е тема, която е много комплексна. И тъй като вие, господин председател, не разбрахте моите думи, аз искам да посоча, че изглежда господин директорът е разбрал това, което казах съвсем накратко. Искам комисията в момента, в който ще приеме национални стратегически планове, да обърне внимание на тази дефиниция на истинският земеделски стопанин в кавички. Е, трябва да е, има конкретно установяване на тези лица. Днес в Полша, съгласно действащото законодателство, не може да има земеделски стопани, които не правят нищо друго, освен да отглеждат животни или да отглеждат растения, но има и други лица, които се водят земеделски стопани, но не се занимават с земеделие. Давам думата на експертите 5 минути на всеки. Hvala lepa. Jaz bom govoril slovensko. Um, današnji razpravi je bilo čutiti, da imamo vsi skupaj še precej težav z razumevanjem. Благодаря ви. Явно всички имат проблеми с определяне на основните понятия. Сега, от тук нататък Европейският съюз трябва да премине към стратегическо планиране на Осепте. Но какво означава стратегическо планиране? На основата на факти, на научни доказателства, а не на основание на това, което урежда някои групи по интереси. Това са основните проблеми, които основните понятия, основните дефиниции, на които трябва да основаваме нашето планиране. Оттам нататък, за да може да избереме най-добрият инструментариум в рамките на нормативната уредба, с която разполагаме. Значи, необходими са две предварителни условия за постигане на стратегически планове. Първо, да имаме възможност за упражняване на качествен контрол и да избегнем доколкото е възможно всякакъв вид идеологически съображения, исторически позовавания и а, идеологически и други. Стратегията трябва да бъде и включваща т.е. в а, нейното изработване да, да участват представители на селските стопани, на организациите, на кооперативите, т.е. доста по-различно от това, което беше до сега. Също така, това ми се струва това ми, това ми се струва оптимално, което можем да извлечем от предложението. Сега. Ще, ще се опитам да отговоря конкретно на въпросите. Първо на господин Мъгля. начина по който разбираме или не разбираме а, а, корените промени в ОСП. Целта е положителните аспекти на а, рамката да бъдат по някакъв начин компенсирани, да компенсират отрицателните. Аз намирам, че промените са доста малко и някакси не са добре дефинирани. А, имам предвид качеството на административните процедури. И ми се струва, че при изработването на стратегическите планове би било е, много важно да се помисли как ще се преразпределят средствата. Е, развитието на селските райони изисква анализ. Но анализа така, както се извършва в е, момента, не стъпва на доказателства и на научни факти. Така че нашите предложения имат за цел да изправят нередностите, проблемите. мисля, че в крайна сметка това е целта на днешния дебат. Европейското законодателство законодателство трябва да бъде тясно свързано с целите и методите. Промените в климата, биоразнообразието, защитата на околната среда, водата, въздуха. Това са целите. Имаме рамки за всеки един а, за всяка една област, но няма определени конкретни връзки между тези политики. Аз и ако няма ако, ням, ако, ако няма подобни връзки тясно и ясно определени, то това може да провали на отделните стратегически планове. Сега, възнаграждението или приходите на стопаните. Това трябва да бъде основното основният компонент на ОСП, но боя се, че в новата версия нещата няма много да се променят. Кои са бенефициентите, какви са целите, би, това би трябвало да, да бъде е, дефи, дефинирано от Брюксел. Но когато определите нещата, дър, държавите членки които ще могат да узаконат разходите си, е, ще заслужават Нобелова награда, но е, докато не определиме ясни е, цели в областта на приходите, няма да решим проблема. Някои стопани не могат да имат жизнено, жизнени стопанства и оцеляващи стопанства без а, помощи. Други могат, но няма да ги получат. Но това не може да бъде решено в Брюксел. Това може да бъде решено от държавите членки, колкото до за, за легитимността на ОСП. Никой не вярва в законността на ОСП, но всички искат да се възползват от нея. Когато, ако политиката се определя от държавите членки, това може би ще има помогне да извлечат ползи и да от тази политика и по този начин да смекчат или избегнат отрицателните последици от Брексита. Но добрият стратегически план не е план, който ще се изработва от, от висшите чиновници в, из, е, в е, изработването му трябва да участват организации на производителите, самите селски стопани и така нататък. Струва ми се, председателството в момента не желая много да обърне достатъчно внимание. Когато слу, Словения стана член на Европейския съюз, тогава се търсеха с добри решения. Сега е момента всички да си сътрудничи, за да разберат къде всъщност потъват е, милиардите, за да могат да бъдат наистина по-добре разходвани. И още нещо. Трябва да се направи всичко възможно, всичко, което можем да направиме, за да избегнем един чиновник в е, Европейската комисия да ръководи парада. В крайна сметка темата е прекалено важна и обемна, за да обърнем достатъчно внимание. Т.е. трябва да разполагаме с необходимата експертиза, за да може наистина ОСП да се превърне в успех. Стратегическото планиране, както казах, трябва да включва всички. Националните парламенти, както и Европейският парламент, трябва да участват в процеса. Но без Европейската комисия и разбира се, без мониторинг, който тя може да упражни а, без участието на експерти, независими експерти от държавите членки, няма да постигнем това, което искаме. Следващията има 10 минути също. Бих искал да се спра на няколко проблема. А другите бяха изяснени от комисията и от колегата. Първо, господин Родригес а, и политиката на ценообразуването. Добре. Directly to say this, what I think is what if you if you see that we have a more market oriented Ако видите, че имаме по-ориентирана към пазара политика, ще се радваме да чуем и повече насоки от страна на пазара. От друга страна обаче, е, това е принцип, е, с който аз съм съгласен. По този начин е, ще можем да допринесем и за цялостната продоволствена двойствено положение в съвета. От друга страна обаче, ако в Европейския съюз има по-високи изисквания, отколкото другаде, в такъв случай трябва да се гарантира, че се разходват публични средства за общественото благо. За да могат и стопани да играят а, а, в своята роля в а, то социална гледна точка по отношение на околната среда. По въпроса за таваните, струва ми се, че Европейската комисия вече заяви, че се дава възможност за нормативно изискване изчисляване на заплатите, например. Съгласни сме, но смятам, че също така Не разбрах точно какво а, се опитва да ни предложат. Тук мисля, че подобно изискване вече е предвидено, но може би не съм разбрал правилно предложението на пресата комисия. Господин Фанега зададе въпрос за преразпределянето. Да, дори и таваните да се окажат успех, в крайна сметка може да има толкова, резултата ще бъде толкова малко допълнителни средства, че няма да има какво да се преразпределя. Това беше вашата позиция. Мисля, че съм съгласен с вас. Това обаче не, може, не възпрепятства възможността държавите членки да преразпределят средствата за плащанията. всъщност това неравномерно разпределение всъщност е наследство от миналото. И в това отношение съм съгласна с вас и за това и аз настоявам всъщност за по-вече целенасоченост. Следващият коментар беше свързан с равенството, че споменах думата равенство, без много ясно да обясня какво имам под нея. Съгласен съм с този коментар. Когато говорим за неравенство, Неравенството е във факта, че 80% от праките плащания достиг... отиват при 20% от стопански профили, така че това е неравенство очевидно е. Но когато говорим за равенството, т.е. как може да подобрим това разпределение, имаме нужда по-ясни критерии, тъй като големите стопанства осигурява заето за голям брой работници и може би е уместно да получават повече помощи при това положение. Но е факт, както показват различни проучвания, включително и оценката на Европейската сметната палата. Факт е, че в някои случаи няма нужда от подкрепа в някои случаи за едни, а пък други се нуждаят повече, от повече средства, отколкото получават. Така че трябва да се прилагат по-нормативни изисквания и ще за предложения в тази насока. И също така се опитвам да не забравям казаното от представители на Европейската комисия. Тоест, нека да не гледаме, да не представяме картината в черно и бяло, а да търсим някакво консултативно решение. Такава беше и моята цел. Затова и не предлагам пълна трансформация на системата. той не Също така, имаме нужда подобни мерки на национално равнище. Например, ако видите как се организира управлението на риска в Германия, в голяма степен се използват страхователни схеми в частния сектор, а в други държави и членки може би по-различно се управлява риска, т.е. различни системите в различните държави и членки. И много важно да не изготвяме нещо ново, а да се възползва максимално съществуващите вече системи. И накрая за, за екосхемите. В подушението се непрестанно се повтаря, че има нужда от повече е, насоченост към конкретни резултати. И ето защо смятам, че огромният потенциал на екосхемата е да се включат различни схеми, като точковата система в Германия, например. Система, която може да доведе до по-широко участие. Тоест, моето такова не е малко по-широко от това на Европейската комисия. Те предлагат екосхемите да се използват за много специфични проблеми в съответната държава членка. Аз обаче смятам, че може да бъде по-общ инструмент, за разрешаване на по-общи проблеми. Така, например, по отношение на добрите земеделски практики, се предвиждат буферна зона от 10 метра, например. Ако обаче се окаже, че вместо 10-20 метра буферна зона ще бъде по-успешна, може чрез екосхемата се, да се предостави подкрепа за допълнителните 10 метра буферна зола за запазване на екосистемата, например. Това, това е пример за такава полезна мярка. Така че ми се струва, че в някои случаи, ако възнаградите производителите по заместен начин, по този начин ще ги стимулирате по уместен за тях начин. А в рамките на екосхемите се оказва, че може да има по-големи компенсации, които да направят участието в екосхемите по-привлекателно. Така че може да се окаже, че имаме по-улекотена версия за екологизирането в по първи стълб, а във втори стълб схемите за агроекологични мерки да се използват за по-сериозни мерки, които предизвикат които изискват по-големи усилия за фармерите, съответно се възнаграждават с, с по-високи компенсации. Благодаря ви. Благодаря, господин председател що се отнася до приходите. Първо, да се преразгледат индикативните цени и да бъдат съзвучие с пазарите и да има превентивни мерки. Аз не смятам, че ам, пазарните ориентации не са добри в ежемесечните статистики на комисията се оказва, че Европа фи... няма субсидии а голяма част от износа е извън Европейския съюз. Ето, например, в Испания 50%, 50% от стоките, продуктите се изнасят. Така че трябва да бъдат адаптирани различните механизми и различните инструменти, за да може да има бърза интервенция на пазарите. И Тоест, без да се без да се представят под а, а, съмнение правилата на СТО, а, да се прилагат така, че да може Европейския съюз да бъде най-големият бенефициент. Сега ще, ще продължа на английски. Е, помощите трябва да, да бъдат а, трябва да бъдат за различните организации на производителите. Ето ви, виждаме как това стана за плодовете и зеленчуците. Аз казвам, че в а, а, направихме много грешки в миналото, казвам ние, защото по това време аз работех в комисията. 200 или 300 а, милиона а, бяха а, хвърлени в млечния сектор и всъщност ненужно. също, също, също така а, споменах и а, европейс, решението на Европейския съд. А, търговското оп... организация на производителите не е картел. Тя е, това е фирма. И трябва да бъдат третирани като фирма. И затова за, за, съм имал много дискусии с колеги отвъд океана. Още веднъж повтарям, организацията на производителите, търговската организация на производителите не е картел. Сега, одита трябва да прави едно така на, на, насърчително тълкуване на нормите. Какво стана през 86-та година? Тогава позволихме на организациите на производителите да екстернализират своите дейности в областта на плодовете и зеленчуците. Пет години по-късно комисията или част от комисията, правейки одит, тълкуваше нещата по съвсем различен начин и имахме много проблеми с държавите членки. Какво стана? Когато комисията позволи повече гъвковост на държавите членки, държавите членки си казаха, Боже, какви, кои ще бъдат проблемите, с които ще се сблъскат аудиторите след 5 години. Така че почнахме да осложняваме е, и да законодателството, е, предвиждайки какво евентуално аудиторите могат да установят като проблеми след 5 години. Така че, днес какво означава екстернализирането? Ако, ако примерно предприятията могат да екстернализират услуги, защото смятат, че те ще бъдат по добри екстернализирани, отколкото интернализирани. Това ще бъде едно добро тълкуване. И ако мислехме така преди 5 години или 5 години преди това, нямаше да направим грешките, които направихме а не да се питаме как след 5 години, като, като дойде някой аудитор, какво ще си помисли за това или онва. Тоест да нямат ретроактивно тълкуване на нормативната уредба или на правилата. Що се отнася до предвидимостта или пред, предвиждане на интервенцията на комисията. Ако смятате, че че това може да е, интервенцията може да бъде в частният е, сектор или в е, частно-публичните партньорства, то трябва да знаеме предварително в какъв момент те могат да станат и какви са рисковете, които са покрити от взаимоспомагателните схеми, кои не и така нататък. Ако не знаеме какви са рисковете, от една страна имаме риска на селския стопанин на след това имаме пазарният риск, който може да бъде застрахован. Имаме и допълнителен пазарен риск, който не можем да предвидиме. Така че кога комисията може да се намерси и какво, и какво може да направи? Защото ако не знаеме какво ще направи комисията при е, интервен... чрез интервенция в Европа, то тогава ние не можем ние не можем да имаме а, е, взаимоспомагателни схеми или и други. Никой не, няма да участва в играта без да знае какви са рисковете. <clears throat> Защото въжи за малките и за големите предприятия. Тоест, трябва да се знаят какви са рисковете Ако не е възможно, добре. Но тогава нямаме, няма а, застрахователни а, схеми. Частни или частно-публични. Е, на което ще панство доконали. Благодаря. Благодаря за всички идеи, които Вие споделихте с нас днес и които показват много добре комплексността на проблема. Мисля, че ще излезем от този семинар с много повече познания, но и обзети от известно безпокойство поради многото проблеми. Уважаеми колеги, благодаря много на нашите експерти и мисля, че можем да минем към завършване на нашето заседание. Благодаря за подготвените теми този следобед. Виждаме какви са предизвикателствата, които ни очакват във връзка с всички въпроси, свързани с реформата на ОСП. Но трябва да посрещнем тези предизвикателства. Нямаме друг е, вариант, друга възможност. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Благодаря на всички, които участваха в нашата дискусия. Председателят беше любезен да благодари на преводачите и ако няма нищо в точка разни, мисля, че можем да приключим нашата среща. Следващото заседание ще се състои в Страсбург на 22 октомври. Okay. Uh, 19. Okay? Е, в 19 часа. В 19 часа в Страсбург, е, понеделник от 19 часа. Още веднъж повтарям. Закривам заседанието.